Гласуване препоръката може да видите на интернет страницата. Румънските власти поискаха свалянето на имунитета на депутата Дан Ника. Съгласно член 9 или нея първа, този въпрос е отнесен към, към Комисията по правни въпроси. Госпожа Вебър напуска ЕНП и преминава